Afternoon, ladies and gentlemen. We've already got off to a late start because of the President's um, uh, debate. Uh, can I go through the adoption of the gen- agenda? At the request of Mr. Su- сега ще започнем с приемането на дневния ред и след това ще имаме разисквания относно настоящия етап на преговорите с Меркосу. Яник, имате думата, ще имате думата за възобновяемите енергийни източници. Надявам се, че ще искате да кажете нещо по въпроса. Да, просто както казахте, господин председател, искаме да говорим за докладът ИНИ, за ВИ и ако е възможно да го включим в дневния ред в този следобед. Добре, ще го сложим след точка 5 и преди 6 точка. Надявам се, че това ви устройва. И така, ако нямате други забележки, можем да приемем дневният ред. Точка 2. Одобрение на протокол от заседанието от 26 и 27 ноември. Считаме ги за приети, освен ако нямате коментари и ако не ги направите до края на това заседание. И така, съобщение на председателя. Заседанието се излъчва по интернет, освен частта, която е при закрити врати. Беше раздаден един списък и членовете, които са заинтересовани от специален елемент, не могат да се обърнат към секретарията участие в заседанието TOD. Аз, е, тук господин Морера ще говоря, аз лично и още члените или членове, Кристоф Роу, Мария Балди, Джордж Кютеш и Мария Шака ще участват ще участваха на 29 ноември до 1, октом... 1 декември в първото законодател... първият законодателен диалог TOD в Вашингтон между Европейския съюз и Съединените щати. Имахме великолепно заседание, съвместно заседание с а, Камерата на представителите. Председател беше Дейвид Кам и съпредседател Кевин Брейди. Имаше голям брой участници и Дискусиите бяха, бяха направ... великолепни. Имахме истинска възможност за великолепна обмяна в законодателните процеси, да видим как да насърчаваме а, търговията. Имахме също решението да създадем а, с, ясно съгласувано споразумение за търговия. И също поканихме представителя на, за търговията на Съединените щати и посланника Мириам Шапиро и заедно с Кристиан Ела, председател на американската делегация, а също и Майк Фроуман, който е а, съветник по сигурността и, за, и съветник по економическите въпроси. А, участв... те също участваха в нашето заседание. И преди да продължа. Господин Кюташ, искате ли да кажете нещо? Благодаря. Нямам какво да добавя, но тъй като имам възможност да взема думата, ще кажа, че дискусията беше много, много ползотворна. Какво е важно? Е важно е именно участието на колегите от Американския конгрес. Много колеги взеха участието, проведохме, участие, взех, проведохме много добри преговори за ново, търгове, ново споразумение за свободна търговия. Смятам, че наистина е дошъл момента и че а, заинтересованите страни ще продължат и ще постигнем нещо добро, възможно най-скоро. Да, всички сме съгласни с казаното от вас. Надявам се да имаме възможност да продължим и за тези, които ще останат до утре, нека да ви кажа, че накрая на сутрешното заседание към 12.30 ще има коктейл. Всички сте поканени. А утрешната сесия ще се състои след обедната сесия, ще, се, ще бъде в зала C350 в сградата Пол Анрис пак. Ще продължи до 6.30. И искам да благодаря на Андрея Крада, която напусна след 3 години работа за нас. Тя участва в програмата за мобилност на персонала и отиде да работи за комисия ИТРЕ. Как така отиде? Да изостави, на и отиде. Желаем, желаем всичко добро на колегата. Item 4. State of play with ongoing trialogue. И така, четвъртата точка. Етап на развитие на текущите тристранни преговори. На 5 декември петият уводен трилог се състоя по предложението за регламент на Европейския съвет и парламента променещо свър... с някои регламенти за общата търговска политика и процедурите по приемане на някои мерки. Докладчикът е, е колегата Лив, но тя не е тук. Някой иска ли да вземе думата по този въпрос? Не. Добре. Така. Предложение за регламента на Европейския парламент и съвета относно налагането на правата за интелектуална собственост при митническия контрол. Колегата Андрея Бера. Имко е водеща комисия. Преговорите трябва да приключат тази седмица. Както вече казахме, колегата Андреас Бейра не е тук. И така, втора точка партньорски инструмент за регламент на Европейския парламент и съвета за установяване на сътрудничество с трети държави. Докладчикът е госпожа Адрикине и тя не е тук. И явно всички вече са отишли на вакансия. И така, група за действия, обмяна на становище относно преговорите с Азия. Имаше едно заседание с представителите на азиатските държави. Франческа Кела има думата да ни обясни. Имахме заседание на 7 ноември за първи път. Относно, това беше заседанието на групата за наблюдение на Централна Азия. И имахме нова информация от комисията относно настоящите преговори с Казахстан и общ преглед на целия регион. И имаше и колеги, които са присъствали на събитията там скоро. И имаше новини, че всъщност няма кой знае какви новини. И въпреки, че имаше заседание между Европейския съюз и Казахстан, след нашето заседание на 14 ноември Казахстан се е съсредоточи общо най-вече в присъединяването към други международни организации. И Катрин Аштън беше в Централна Азия и повдигна въпроса за човешките права, но не толкова за търговията. Така че, като цяло, дискусията беше много обща. Колегите повдигнаха много въпроси, свързани с човешките права, правата на, на, на труда, търговията, потенциала за бъдеща търговия, околната среда. Разисквахме различни държави и какво евентуално ще бъде предложението на комисията за бъдеще. И смятам, че нямаше кой знае каква визия на къде да вървим с различните държави. Няма нищо предвидено като че ли за напред, така че нещата останаха на много общ план. И е, по-интересното може би ще стане на следващото заседание. Надявам се комисията да, да ни е, доклада нещо ново. Благодаря, Франческа. Нещо... Ня... Някои коментари от колегите? Не. Добре, следващият елемент е Мексико. 29, 29 ноември. Ние тук приветствахме посланникът на Мексико в Белгия на нашето заседание. Дискусията протече добре. Разисквахме настоящото състояние на нещата между Европейския съюз и Мексико. И знаете, Мексико има нов президент, който встъпи в длъжност на края на ноември. нашите мексикански партньори бяха много отворени да започнем дискусията и да осъществим едно бъдещо търговско споразумение с Мексико. И разисквахме и новото споразумение за свободна търговия с Съединените щати, с Канада. За Мексико е много важно да не загуби набраната скорост. И е, смятам, че всички колеги ще се съгласят с мен. Освен търговията, разисквахме и проблемите, свързани с наркотиците, търговията на оръжие и много други въпроси, които засягат колегите в парламента. Може би за следващото заседание на групата ще бъде добре да определим един основен приоритетен една основна приоритетна тема, не да дискутираме всичко. Но благодаря на всички колеги, които дойдоха, които участваха. Благодаря. Благодаря, Джордж. Някой друг, който да иска да коментира? Не виждам. Хубаво е, че споменахте тези три държави Канада, Съединените щати и Мексико. Те наистина би трябвало да поемат цялата тази работа. Може би не заедно, но поне в някакъв вид сътрудничество. И така, господин Мерера, когато той се върне като докладчик, може би ще има нещо да добави. На 28 той също ноември е имал заседание. Питър Старсли не е тук. Даниел? помолиха ме да кажа няколко думи във връзка с заседанието на групата за мониторинг на сътрудничеството с Канада. Участвахме в нея, информираха ни за хода на преговорите. Не, е, няма да кажа нещо ново, ако заявя, че надеждате с няколко, за няколко седмици да бъдат приключени преговорите съвсем скоро и следващия път ще имаме възможност да обсъдим естеството на преговорите на ниво комисия. Да, казва председателят. А, мисля, че е след а, коледа. Госпожа Десане за Магреб а, я няма. Виетнам е следващо същата ни тема. Господин Зареде е постоянен докладчик. Той ме информира, че няма как да участва днес в заседанието, но ще се изкаже по време на заседанието ни през януари Австралия и Нова Зеландия. кой от името на кого ще говори. Така или иначе не са тук. Точка 5. Всъщност точка 8. Доклада на Янек. Днес ще бъде първото обсъждане във връзка с, възобно, е, във връзка с е, съобщението на Комисията за възобновяемите източници и е, идеята е нашата комисия да подготви становище. Янък искаше да коментира. Благодаря, господин председател. Благодаря, Роберт. Да, това е много важна тема. Особено в сегашния контекст, след като нашата комисия на пленарно заседание през ноември представи в, по въпросите, свързани с фотоволтаичните панели и Китай, е, беше представен доклад и чрез тази амбициозна политика по отношение на климата, по-специално пакета климат, енергетика и възобновяемите енергийни източници. Но преди 2008 година да се развие една конкурентоспособна иновационна политика, създала стотици и хиляди работни места в Европа. Така че трябва да убедим нашите институции, и да разгърнем една политика, която се опира на тези два стълба. Амбициозни цели по отношение на климата и енергетиката и конкурентоспособна индустрия, която създава средни и малки предприятия и работни места. В това становище ще е, засегнем въпроса с незаконните търговски практики е, с поглед е, върху това, което става в Китай. Не може да има конкурентно способна, устойчива економика, ако тя не се умява да се защитава срещу нелоялната конкуренция и незаконните практики. На второ е, място е, смятаме, че е, след работата, извършена след Барселонския процес и дейността в Южното Средиземноморие, там има наистина огромен потенциал, който да даде възможност на държавите, които се намират в южната част на Средиземноморието да отговорят на потребностите си, да ги удовлетворят и проекта Дезертек. Ще обсъдим и този въпрос, ще го представим с достъп до чисти източници в Южното Средиземноморие, както и важните елементи в Европа. Също така euh, това е един иновационен елемент, свързан с конкурентноспособността на Европейския съюз по отношение на тези технологии. Стига да имаме необходимите инструменти, които да дадат възможност за защитаване на патентите и отчитане на тези аспекти. И на последно място – един по-конфликтен в тази комисия, според мен, въпрос, така че ще бъде обсъждан. Въпроса с обществените доставки и във връзка с възобновяемите енергийни източници и в други аспекти, защото тук възникват въпроси, свързани с географски предпочитания и големите економически сили в света се стремят да балансират отворения характер на економиката си и запазване на предприятията си в тези многообещаващи отрасли на своята територия. И за Европа само, т.е. измерението, свързано с свободната търговия, има само положителни аспекти. Е, но е, наистина аз много държа на този дебат в нашата комисия. По отношение на реципрочния характер ще намерим е, бързо споразумение, но що се отнася до обществените поръчки, при положение, че нашите държави нямат средства, не трябва да загърбваме този толкова важен инструмент с огромен дял в БВП. Сроковете са много стеснени. Трябва да изготвим становището за януари, първата работна седмица. И през януари трябва да се обсъди този текст. Ако не греша, на 20-21 февруари трябва да бъде прият текста в комисията. 28 януари е срокът за измененията. Разбира се, че преди тази дата ще получите текста. Благодаря ви. Yeah, thank you, Yannick. Um, yes, I actually agree with most of the things you said. Благодаря, Яник. Съгласен съм с повечето неща, които бяха казани. Добра, добро начало е това, което описахте. Някой да иска да коментира казаното от Янек? Нещо допълнително да кажете? Ако не, благодаря господин Хаос, от това, че сте тук. Доста кратко беше предизвестието, но много благодаря. От името на комисията имате думата. Благодаря много. Да, по засегнатото до момента, повдигнатите въпроси. Мисля, че е ясно, че търговията е много важен елемент от цялата сфера на възобновяемите източници. Имаме най-различни елементи на политиката, които имат отношение към търговията и другите е, измерения на външната политика. Споменахте Китая, раз, Китая разрастващите се там отношения всичко това е включено в проекто доклада, така че казаното от вас цел да се подчертае важността на ползите, които могат да проистекат от търговията и разширяването на този вид взаимоотношения в областта на възобновяемите източници са съвсем на място. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателят Янек. Само да благодаря а, на комисията за това, че успя да се включи в нашето заседание по това време на годината и точно за тази точка от дневния ред. А, наистина е добър повод да пожелаем честита а, приятни празници, честита коледа и нова година на комисията, щом са тук и така. 23-24 януари е датата за разглеждането на доклада. Първи обмен на мнение 17-18 декември, именно днес разглеждане на доклада, както вече казах, 23 и 24 януари. Крайен срок за изменения планиран 26 февруари, както винаги 12 часа. Приемане в комисията 20 21 март, така че доста е, е кратко като срокове всичко, което сме предвидели, така че ако имате някакви много е, силни реакции и гледаща, които искат да споделите, имате крайни срокове. А сега точка 6. Внос на ориз с происход Бангладеш. Докладчикът е Пол Мърфи. А, значи това е предложение за регламент за внос на ориз происход Бангладеш. Идеята е да се хармонизира регламента с комитологията след Лисабонския договор. Пол. Имаш думата. Благодаря. Както вие казахте, това е целта на регламента. И в Омнибус досиетата и редица други досиета, които са свързани с това, идеята да се отчете разликата между делегираните и правомощията за изпълнение на комисията, така че доста технически е а, самия документ. Ще го коментирам конкретно след малко, но също така ни дава възможност да разгледаме по-широките аспекти, свързани с вноса на Ориза и с Бангладеш и да коментираме най-общо. Така че тук по-озадачаващото е, че 75% от културите отглеждани в Бангладеш са ориз. 75% от това, което отглеждат като а, замеделие, като селско стопанство населението. А, това е една държава с дефицити в областта на а, храните и те трябва да внасят 5% от а, страната една четвърт от населението е подложено много сериозна несигурност на хранителните доставки. Много а, сериозни и озадачаващи са фактите, когато се запознае човек с а, мащаба на и вида на селските стопанства. 85% от стопанствата в Бангладеш имат по-малко от 1 хектар и доста сериозен друг процент по-малко от 3 хектара. Така че това е много сериозно предизвикателство за селското стопанство в Бангладеш и износа на е, ориз към Европейския съюз е свързан с необходимостта всъщност да се повишат е, реколтите, дохода от ориз и да се допринесе за добрата економическа рентабилност, за да може да се по понижи, повиши производството, за да се отговори на необходимостта от населението. малките селски стопани и фермери, така че да осигурят необходимите продоволствени органи, продукти. необходимото за това е да се повиши ефективността на напояването, да се реформира земеползването. Що се отнася до самия а, документ, можем да следваме това, което вече беше а, свършено с Омнибус досиетата, а именно подхода да се максимизират правомощията на парламента за преглед. Има редица изменения, които се предлагат от комисията и мисля, че ние можем да приемем подобни изменения в този текст, написан, Пример, в член 4.2 вместо аренда, извинявайте, вместо а, правомощи на комисията да приема а, делегирани актове за неопределено време, е, ние предлагаме да бъде 5 години, блокове от 5 години, вместо а, без крайен срок. По същия начин част 5 на член 4 а, дали парламента и съвета, когато имат а, желание за удължен период от време за преглед, този период а, за удължение трябва да е 4 месеца, не 2 месеца, което, това е, което е свързано и с приятото от парламента от, в Омнибус досието. Имам някои конкретни въпроси за комисията. Надявам се, че те ще могат да им отговорят днес или във връзка с дискусиите по-нататък. Във връзка с два момента, които ги нямаше в подобните регламенти във връзка с зехтина или говеждото. Това е последното изречение на точка от преамбила 4, свързано с секция 3 на член 1, където последното изречение казва, без да се прилага съответното предложение законодателство от 2001 година, а именно механизмите за контрол на изпълнителните правомощи на комисията. Въпросът ми е защо комисията смята, че е необходимо такова нещо сега, при положение, че го нямаше в предишните предложения и защо не би било достатъчно, особено в члената, в които се цитира квотата, именно 400 000 тона. Защо не може дори членове 7 и 8, например, на съответния регламент от 2011 година, който е свързан с приложението от държавите членки и контрола на държавите членки от а, изпълнителните, на изпълнителните правомощи на комисията. Защо а, се опитваме да заобиколим този регламент? А, това е въпросът, чийто отговор ме вълнува. И на второ място. Дали а, този регламент реално ще се прилага е, единствено ако отпаднат други правомощия, други споразумения, с които се е, от които се възползва в момента Бангладеш. Their assistance with the file. Look forward to hearing people's comments and responses of the Commission. Thanks. Благодаря много на секарията. Председателят Джон Къс има думата. На първо място нека поясня, че не съм е, докладчик от нашата група. Джан Лука замествам и се извинявам от негово име, защото той нямаше как да дойде днес. Дебатът е след. Предложението на Европейската комисия е да хармонизира а, регламент 345 от 95 с, и с Лисабонския договор и да модернизира този регламент а, с а, делегирани правомощия, така както е по член 290-291 по договор за функциониране на Европейския съюз приветстваме а, това предложение и искаме да а, има допълнително подсилване на действията по този регламент. Комисията предлага да се използват делегирани правомощия за установяване на правила за участие в а, а, преговорите за сигурност. От друга страна, има предвидени административни методи, които да се използват и е, средства да се определят оригинални продукти и също така периодите на валидност на сертификатите и на сертификатите за внос, които трябва да бъдат а, по процедурата за изпълнителни правомощия. Трябва да установим максимална съгласуваност с текста и с регламентите. Нещо друго важно комисията вече се позовава на това, което е предвидено по омнибус с делегирането на правомощията преди 5 годишния период, преди влизане в сила на този регламент относно продължителността на прехвърлянето на правомощията. И в крайна сметка Джан Лука каза, че ще работи в тясно сътрудничество с Пол, така както и другите докладчици се сянка по а, текста. Благодаря. Благодаря сега Франческа Кела. Благодаря, благодаря на докладчика. А, трябва да знаем, че а, знаете, че Селското спасно на Бангладеш е много силно засегнат от климатичните промени. Имам няколко въпроса към комисията. Първо, вече беше споменато от колегата, но тук ще говоря за прекратяване на мерките, когато условията не са изпълнени. И, а, коми... и връзката с комитета по комитология. Комисията иска да а, може да прекрати прави... действията а, по регламент 349 на черта 90, без да взимам предвид процедурата по комитология. Защо, защо има такова предложение? Второ, комисията предлага цитирам, делегираните правомощия да влязат в сила при поставянето на условия за това, което комисията нарича Lodging of Security. Какво означава това, питам аз? И защо, защо преферентните схеми се обвързват по този начин? Няма такова ползоваване и няма такъв механизъм в регламент 349. И искам да попитам, защо комисията не е направила този елемент част от пакета Омнибус, ако искаме да имаме по-синхронизиран подход. Благодаря за отговорите. Благодаря, Франческа. От комисията госпожа Мариан Доналд, генерална дирекция Сълско стопанство. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че комисията е съгласна, че този технически файл, това техническо досие трябва да съвпада с омнибус процеса. Второ, имаше въпрос, който беше зададен. Защо комисията няма да има нужда от комитета и от неговата помощ? И причината е следната – Това е математическо изчисление, което комисията трябва да направи, за да види дали праговете са постигнати. Нямаме поле за действие и няма ни нужда от контролиране от държавите членки. Можете да видите точка 6 от преамбюла на регламент 182, където се казва, че този регламент се прилага при тези основни действия, които изискват контрола на, член... на държавите членки. Не мисля, че тук има нужда от контрол, защото имаме нужда само от математическо изчисление. И отново няма нужда да се осигуряват еднакви условия при прилагането, това се е, е позоваване на член 1. Тоест имаме чисто механическо изчисление и в момента, в който се постигнат праговете, комисията ще вземе решението. Така че не може да се поставя под въпрос за, какъв акт става, съм, става дума. Не е правен акт, а просто чисто и математическо изчисление. За, по другите въпроси аз не мога да ви отговоря сега. Благодаря, ще потърся отговор. И вторият въпрос, който беше зададен, дали този регламент се прилага само по всички елементи, да, то е. Е, той, извинявайте, този регламент не се прилага, защото се прилага другия регламент всичко без оръжие. И въпросът за сигурността. Това е техническа мярка, която много пъти се налага при управление на квотите. А, вносителите трябва да направят една декларация, за да докажат, че са надежни. Т.е. не, че просто се заявяват, че ще търгуват, а пък нищо да не се получи на практика. Т.е. да сме сигурни, че тези лица и тези компании наистина искат да внасят. Това е въпросната uh, Lodging Security. Thank you. Uh, Paul, would you like to come back? Благодаря. Искате ли нещо да говорите? Да, съвсем накратко. Благодаря на комисията и на докладчиците в Сянка за отговорите. Съгласен съм. Мисля, че можем да, се, да приемем всички, всички точки обяснения, които бяха дадени. Наистина трябва да синхронизираме всичко с предложението Omnibus, за да се е, постигне напредък, но трябва да не забравяме да включваме в работата и експертите на Европейския парламент. Трябва да проучим по-подробно целият този процес относно това дали комисията трябва да приема актове без да прилага регламента, защото според мен се... ще е по-добре е да участвам всички, отколкото просто комисията да се взима едностранно решение. Приемам, приемам идеята, че по член 1.3 Примерно говорите за 4 тона, които са били предвидени. И в точка 3, 4, т.е. извинявайте, се казва, че ако се наложи суспендиране на преференциите за внос, комисията трябва да приложи регламент 182 от 2011. Тоест, това е политическо решение. И може ли да отложим крайния срок за доклада, за да можем да дискутираме повече с комисията и с другите заинтересовани страни? И как, да видим как ще синхронизираме текста с подхода Омнибус. Um, first of all, I'm going to ask the Commission if they wish to come back. If they don't, I would just say to you... Обръщам се към комисията ли иска да коментира. Ако не, доколкото разбирам, секретарията няма проблем да се, няма проблем да се отложи, защото докладчетите в сянка нямат проблем също с това и може да се отложи и гласуването. Комисията иска ли да вземе отношение? Не. Благодаря, Пол. Item 7, delegation to Ireland. Um, Точка 7, делегация в Ирландия. Знаете, на 6 декември доста голяма делегация отиде в Дъблин с оглед на предстоящото ирландско председателство. 6, Дейвид Мартин, Кютас, Бърнат Лен, Катрин Берде, Пол Мърфи, това бяха участниците, плюс председателя. Ще изчета краткия преглед на програмата от страна на председатели. След това ще помоля Дейвид или някой друг да коментира. По време на краткия ни престой в Дъблин имахме възможност да се срещнем с представители на правителството, техните представители на комисията от, по търговия. Също така се срещнахме с представители на Ирландския парламент. Написано е тук на ирландски, аз обаче не мога да го прочета, казва председателят. Определи, обменихме мнения по редица теми, свързани с а, търговията. Също така се срещнахме с редица заинтересовани а, заинтересовани страни, като Асоциацията на износителите, Конгреса на синдикатите, кратко посещение на представителството на Google. Също така имахме двустранна среща с Ричард Бъртън, министър на заетостта, предприемачеството и така нататък, който ни увери с готовността си да увери в готовността си да работи с нас. Аз съм очуден обаче защо посетихте Google, а не Гинес Мисля, че е много по-важен Гинес бирарията е много по-важна, отколкото централата на Google. Аз не бях. Не съставих аз програмата. Ако бях аз си я съставил, със сигурност щяхме да посетим Гинес. Ясното от визитата беше, че е важна търговията за Ирландия като председателство, като държава и с оглед на предстоящото председателство, те имат много сериозен интерес в всичко свързано, по отношение на всичко свързано с търговията. Аз самия бях впечатлен от бизнес общността и синдикатите и това колко добре информирани са с всички, по всички важни за нас въпроси. Правителството а, иска да прокара напред а, преговорите с Съединените щати за свободна търговия. Смятам, че това може би няма да се случи в рамките на председателството, но това те го виждат като приоритет. Също така искат да се направят да се направи напредък по много омнибус досиета и смятам, че това трябва да се случи, защото а, върви времето. По време на председателството ще се движи напред часовника, така че смятам, че ще имат много сериозен интерес от работа с тази, с нашата група, с нашата комисия. Друг желаш да се изкаже? Уилям? Изчетох този доклад а, с а, доста сериозна а, почуда, покачващо се озадачение, защото показва колко далече са високо поставените в Ирландия и тук а, от реалността. Има толкова сериозна криза в Ирландия. Вие 12 до, а, часа прекарвате да се срещнете с най-различни представители, Комисията за търговия, Конфедерацията на бизнес, работодателите, Ирландския конгрес на синдикатите и така нататък, но нито веднъж не се е, споменава. Извинявайте, все пак е, всички тези е, представители са от Ирландия, която в еврозоната, те нямате някакво становище, нямате някакъв интерес да контролират своята собствена монетарна политика, своя собствена, своята собствена лихвена политика? Нямат ли въпроси към тази комисия? Не знаят ли какво означава една държава да бъде в усмирителната риза на еврото? Господин Мърфи имаше възможности да се върне, но това е един слон в а, залата като тема. На мен ми е много интересно да знам, износителите на, в Ирландия смятат ли, че реалното ниво на еврото в момента е твърде високо, твърде ниско или 100% точно? Може би е наистина прецизно и точно на 100%, но може би искат да се повиши, може би имат становище, а пък ако нямат становище и не са споделили своето мнение, това ми струва изключително странно. А, също това се прилага и а, за представителите на синдикатите. Все пак, 12 часа срещи и тази а, огромна тема, както аз я нареках, а, слонът в а, стаята. Как така никой не спомена нищо за а, членството на Ирландия в еврозоната. Най-високите нива на безработица от 30-те години насам. Толкова драстични урязани на бюджета в публичните услуги. Това изобщо не е обект на дискусии, доколкото виждам. Би било подходящо господин Мърфи още веднъж да се включи и така да ни осветли, поне мен да ме осветли по всички тези въпроси. Председателят. Разбирам, че и вашата група може да се включи в, това, в тази визита и може би вие също можехте да се включите и зададете вашите въпроси в самата делегация. Не знам дали колегите искат да се включат. Процедурно, господин председател, вие сте наистина човек, който има изключително знания и аз имам изключително огромно уважение към нас, но аз от три години съм тук и много добре знам, че а, нашите членовете от нашата група а, са а, решили да не участват в делегации. Председателят, а, вие сте бил тук явно. Не знаете аз от колко време съм тук. Девид. Е, добре е да чуем нещо положително и за спрямо Обединеното кралство. Аз поканих господин Пол Суиди и представители на ирландските синдикати през 2007 тогава те казаха, те предвидиха економическата криза и сега ние сме в кризата. И беше предвиден а, този, а, този процес, който тръгна от банките в Съединените щати. И беше казано, че економиката се разширява твърде бързо и че много лесно има достъп до лесни пари. Имаме известни тревоги, дори големи тревоги относно бюджетните ограничения и възможностите на Ирландия да си плати дълга. Европейската Централна банка трябва и скоро ще облегчи условията към Ирландия, но ние също така се тревожим и за бизнеса, защото ако се изостави, ако оставим Европейския съюз, ще бъде катастрофа и за а, Обединеното кралство, и за Ирландия. Други, други а, изказвания? Okay, thank you very much. Uh, item 8. Отклонявам поканата за дебата. Добре, а сега представаме към следващата точка възстановяване на правото на Бирма за ползване на общите митнически преференции. Ще дискутираме за първи път предложението за а, участието на Бирма в обща система преференции. То беше временно, тя беше временно оттеглена заради системните практики за насилствен труд в Бирма и имаше Международна конвенция на МОД, но от 2009 година Бирма започна програма на реформи, които доведоха до значителен напредък, напредък за изпълняване на условията на МОД. И така както беше признато от, юни, е, от МОД през 2012 юни, Бирма вече отговаря на изискванията на международните конвенции и тук може да разискваме с Кали Тапиола, който е специален съветник на генералния директор на МОД и приветствам и Джеф от ITUC. Но първо господин Тапиола. Благодаря, господин председател. няколко уводни слова първо. Ще обясня каква е ситуацията от гледна точка на МОД. Имаше много, много голям напредък по Конвенция 29 за насилствения труд и е, Конвенцията 87 по асоцииране. Е, и нещата много се промениха, е, най-вече относно е, е взаимодействието с Миянмар, Бирма. Тази година имаше много решения е, на Международната конференция на труда, включително и конференция, свързана с прилагането на стандартите и имаше дискусия на управляващите органи през ноември е, за развитието на терена. Имаше оценка, направена през ноември и декември от експертите на МОД относно Бирма. Този доклад все още не е завършен, така че ще бъде публикуван през март за предстоящата конференция и сега не съм в състояние да цитирам част от този доклад, но искам само да подчертая, че това, което казвам тук, съвпада с казаното със становището на експертите. Да, Бирма а, започва все повече да изпълнява нашите а, условия и съответно се примахнаха ограниченията поставени от конференцията през 1999 година, дължащи са не неотговарянето на Миянмар на препоръките на а, нашата комисия. Сега се премахват ограниченията, което означава, че а, Бирма възстановява напълно ченските си права. Има един параграф в резолюцията, една от резолюциите от 2000-та година, който е суспендиран за следващите дискусии през юни до година. Това е призоваването на държавите да преразгледат отношенията с Миянмар, включително и економическите си отношения и конференцията ще разгледа този параграф през юни 2013 и през март 2013 година ще се дискутират отношенията за понтатъчната работа с Миянмар. Но резолюцията от 1999 беше оттеглена, вече не е в сила и три от петте оперативни параграфа на резолюция 2000, член 33 на МОД, са справили да се прилагат. Бих казал, че причината за това е да се подсигурим, че ще се дискутират въпросите на, на Бирма през юни 2013. Това е един подход на минимални гаранции. Едновременно с това поискахме една, да създаде програма за техническо сътрудничество съвместно с международните организации, да се намерят нужните финансови ресурси. Има вече изградена съвместна стратегия между МОД и правителството на Миянмар за забрана на насилствения труд, принудителния труд и имахме технически съветник, който се занимава с тази програма. Имаше а, препоръки, които бяха приложени в Миянмар. И приветствахме приемането на новото законодателство през февруари 2012. Тези разпоредби наказват всякакъв принудителен труд и съответно се предприемат съвместни действия, като например информационни кампании сред гражданското население и продължава да функционира една програма от 2007 година сам. И практиката на принудителен труд рязко са намалели, е намаляла, но все още има отделни случаи. Но правителството предприе много комплексен процес економически и политически реформи, за да осигури а, тази забрана на принудител, принудителния труд. Можем да със сигурност да кажем, че Миянмар се ангажира много сериозно с плана за действие за изкореняване на принудителния труд Армията също, също участва. И президентът на Миянмар също се ангажира за пълното изкореняване на предотвратителния труд. Нещо, което много пъти беше изисквано от политическите органи на МОД. Ако трябва да се опитаме да опишем настоящата ситуация, трябва да кажем, че приемането на закона за управление на а, селата от, а, в Миянмар е удовлетворително. Има няколко изменения, които бяха направени и разбира се, има и някои неща, които бяха пропуснати. Разбира се има един проблем все още с Конституцията и по-скоро тази част, където се говори за задължението на гражданите в обществено полезните дейности за обществото. Те първа ще има допълнителни дискусии по тази тема, но все пак смятам, че проблемът е частично решен с законодателните изменения от март 2012. Но акцентът се слага най-вече на прилагането. Това не означава, че има особено спешни проблеми, които да стоят на дневен ред. Разбира се, работим по въпроса с Конституцията. В момента акцентът е сложен на техническото сътрудничество и се представи една програмна рамка с три основни цели. Първо, принудителният труд – аз съм в сътрудничество с офиса в Ангон и там службите докладват, че програмата вече е на прав път. Имаме друг елемент за, свободна, за, за, споразум, за сътрудничество и насърчаване на социалния диалог по конвенция 87, 87 и третият елемент е фаза на замислене на една програма за един достоен труд. Нещо, по което продължаваме да преговаряме. Ще кажа и няколко думи по един от въпросите, които все още ви са отворени. И има една резолюция, прията от конференцията, в която поискахме от МОД да докладва през ноември за съвместната стратегия за законодателство за а, труда и за влиянието на чужестранните инвестиции върху работните условия. Как, говоря за това, защото то е свързано с отворния въпрос по параграф Б от резолюцията 2000, който ще бъде разглеждан следващия юни. По чужестранните директни инвестиции отговорът беше, че има законодателство, рамково законодателство за тези инвестиции, но което все още се разглежда в парламента. Очакванията са много положителни, но за съжаление много малко чуждестранни инвеститори са дошли все още. Най-вече сектори като туризъм, строителство, те са основните, в които ще се внесат инвестиции, чуждестранни инвестиции. И имаме също докладване от Търговската камера на Миянмар и също и от различни други организации. Имахме дискусия с правителството на Миянмар, също инвеститорите и с представители на различни правителствени инициативи, като например доброволчески механизъм за мониторинг, обмяната на добри практики между индустрията и други. Ще продължим да докладваме по напредъка постигнат на, с помощта на МОД. И в заключение, относно Асоциацията, Асоциирането за свобода, имаше няколко санкции. Все още има едно предложение за член по жалбата, свързана с член 26 за Конвенцията за асоцииране за свобода. Член 26 говори за евентуално разследване на страна на комисията правителствените органи решиха да няма допълнителни действия, но МОД трябва да продължи тясното сътрудничество с правителството за прилагане на Конвенция 87. Има и нов закон за организациите на труда. Ние трябва да подпомагаме правителството и да ги съветваме в изготвянето на този нов закон и Създавахме с над 200 организации, било то на работодатели, било тип синдикални асоциации. Имаше нов закон за разрешаване на спорове в сферата на пазара на труда имаше оттегляне на бившият закон за решаване на подобни спорове. И е една заповед от 1988 за незаконни събирания беше също оттеглена. И сега като че ли има повече е, правила и лидерът на синдикатите се върна през октомври в Ранглун и седна на маста за преговори за, в един процес и получи гаранция от страна на правителството за възможностите за работа без отрицателни последствия и Международната организация на синдикатите предвиди да отвори бюро. Там имаше едно обучение, миналата седмица се проведе то, в което включваше няколко различни типа действия с синдикатите. Това е накратко ситуацията. Както вече ви казах, не мога да ви кажа конкретни данни от доклада на, на експертите. Но това, което казах, отговаря на техните заключения. Благодаря. Uh, Благодаря много. Сега нека да приветствам и да дам думата на господин Фълц от Конфедерацията на международните а, синдикати. Благодаря много за тази възможност да говоря тук днес пред вас. Аз съм юрист в Конфедерацията за международните синдикати. Няколко момента, на които ще се спра. На първо място съгласен съм с моя колега Дапио по редица от въпросите, повдигнати в неговото представяне. Няма много да говоря за промяна на фокуса и също така ще кажа какво смятаме, че ние, че Европейският съюз може да направи, за да се подобри ситуацията. На първо място, принудителният труд. Явно широкото разпространение на такъв род принудителен труд е било повода за действие от страна на Европейския съюз от 1998 година. Проучвателна комисия от страна на МОД е, е организирана. Тя направи три е, препоръки да се промени е, закона, закона за градовете и селата. На второ място да се преустанови тази практика. На трето място да се въведат санкции. Чухме, че е променен закона. Много положителна стъпка, действително. Що се отнася до изкореняването на това като практика. Споменава се съвместен план за действие с МОД с цел преустановяване на принудителния труд до 31 декември 2015, но продължаваме да получаваме доклади в, от най-различни области на Бирма, Аркан, Чарен, и Качин, Ишан, както и в армията. така че се ползва при строежа за, а, на различни сгради за войските, но все пак смятаме, че има намаление в а, тази практика, но все пак продължава това да бъде проблем в Бирма. И на трето място, третата част от препоръките на комисията на МОД беше да се въведат санкции – за принудителен труд. И това, което виждаме в последния доклад на МОД, е, че макар е, тези, които са в е, войските да са обект на различни санкции, само 4 е, военни всъщност са задържани от 98 насам. Има, разбира се, понижаване в чин, различни финансови санкции и така нататък, но в задържани а, и с а, време в а, излежана ефективна присъда няма, така че продължава все пак да има някакво ниво на ненаказуемост. И така, също така ще коментираме и търговските спорове. 300 регистрирани а, съюза, а, синдикати има, които са в а, Бирма и има много други, които са подали молба за регистрация, т.е. явно се чува вече гласа на работещите в Бирма. Редица предприятия имат много дълги работни часове, много ниско заплащане и също условия, които трябва много сериозно да бъдат подобрени. И интересът в това отношение не е изненада. Радваме се, че такъв голям брой са регистрирани и много сектори а, отрасли в Бирма са включени. Загрижени сме, че в някои от случаите се регистрират такива а, съюзи, които се доминират от а, менеджерите, управители на някакво ниво, така че да се те легитимизират веднага, щом бъдат регистрирани. Има механизъм за разрешаване на спорове, спорове вече, арбитра, арбитрационен, който е въведен макар и нов, той се приветства и възможността за прилагане, налагане на спазването на закона все още е в процес, но все пак а, ние се срещнахме с тях и те се опитват да, да приложат всичко това, но все пак а, става въпрос за изграждане на капацитет в този първоначален период using the, the reinstatement of GSP as an opportune time to talk about uh, the responsibility of corporations. Говорихме и за отговорността на корпорациите, които инвестират или търгуват с Бирма. Както и чухме и от uh, комисарите Аштан и Дегупт през юни тази година. Това са много важни елементи, за да се подпомогне държавата да се възстанови и да се развие. И по-рано, по отношение на общото решение, имаше заявка, че европейския бизнес в Бирма трябва да а, популяризира най-високите стандарти във връзка с корпоративната социална отговорност и принципите прияти в Европа и на международно ниво. Смятаме, че това наистина е пътят напред, но смятаме също така, че е необходимо да направим повече от доброволни указания и насоки. По-рано тази година Съединените щати публикуваха указания за даване на информация за корпорациите, които действат в Бирма. Те не отиват достатъчно далеч според нас, но все пак а, изискват да се публикува информация за заплащанията, също така в областта на петролната индустрия, тези, които оперират в нея, трябва да публикуват редица данни и тези, които а, публикуват открито своята политика на добро управление, това е, разбира се, похвално, но смятаме, че Европейския съюз трябва да отиде още по-далеч и да се публикуват всички тези данни, да бъде необходимо корпорациите, които работят в Бирма, да публикуват всички тези видове данни, за да може всички негативни отражения да бъдат идентифицирани идентифицирани отрано и да се проследяват веригите на доставки. Това е наистина, наистина необходимо, за да има и отговорност, и отчетност за стопанската дейност в Бирма. Това е изключително важно, защото Бирма остава един рискован инвестиционен климат. климат. Сега а, все още продължава да съществува принудителният труд, но все пак се намалява. Има редица нарушения на а, човешките права, конфискации, вземане, всичко, което беше по е, подчертано от е, докладчика на Обединените нации. Преди един месец беше представен неговия доклад. Така че бих е, приключил с още един призив към Европейския съюз да се опита да отиде крачка по-далеч от това, което се прави от Съединените щати по отношение на корпоративната социална отговорност и разбира се, нашата организация ще помогне по а, какъвто а, начин е възможно и ще подкрепяме този процес. Благодаря много. Нека да започнем дискусията в нашата комисия. Нашия докладчик започваме. Господин Мартин. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата оратори за ясните представения Смятам, че е видимо, а, че има подобрение, но също така е ясно, че има и доста още какво да се направи. И сме на много ранен етап от това развитие. Трябва да кажа от а, самото начало, че малко ме притеснява как всички толкова бързо отидаха в Бирма и приемах, приеха всички тези промени. Някакси ми се струва много повърхностно, но все пак а, трябва всичко това, което прави нашата комисия да продължи. Ясно е, че бяха премахнати някои от условията във връзка с намаленото ниво на принудителния труд. От МОД все още не са отеглили препоръките си, но все пак всичко това въжи сега единствено 2013 ще остане. Не нова ще от 1 януари 2014, а ние докато при, приемем всичко това, ще стане март-юни. Така че не виждам какви нови а, условия можем да въведем в а, документа, но наистина трябва да имаме много сериозни, силни политически заявления и като започнем, разбира се, от корпоративна социална отговорност, не трябва да допускаме инвестиции от страна на Европа в Бирма, да има каквато и да било липса на прозрачност, точно обратното, трябва да видим как работи директивата за прозрачността, особено по отношение на индустриите, добивните индустрии. Трябва да също така да мониторираме правото на сдружаване в Бирма, дали то се спазва, спазва, дали е променен закона, освен практиката. И това, което също така ни вълнува, е не само а, от официална гледна точка, но а, реално как се прилага и ако не се променят условията, не виждам как и защо можем да използваме този документ след 2014, защото това ще е в нарушение с нашите указания. Също така трябва да разгледаме варианти как можем да използваме тази подкрепа за спомената от господин Барозо за човешките права, защита на човешките права и защо как да окоръжим гражданското общество, то да следи развитието и промените в Бирма. Имам и още какво да кажа, господин председател, но мисля, че Бирма е поела една лека стъпка, частична стъпка в правилната посока. Не смятам, че това е огромна стъпка, както някои твърдят, но трябва наистина да окоръжим тази посока на действие, но наистина също трябва да гледаме и да наблюдаваме отблизо развитията. Следва Кристофър, Кристофър Фелнер. Благодаря много. Ще продължа там, където Девид спря малко или много. Смятам, че официалната и правна рамка е доста ясна. Има се, имаше съвсем ясна причина защо беше прекратено всичко това. МОД смени препоръките, защото има а, напредък. Не само символичен, но реален напредък и формално и а, законосъобразно трябва да следваме а, тези промени. Но смятам, че има освен чисто формални официални причини, съвсем реални и смятам, че наистина трябва да припознаем подобренията като цяло и не само конкретно по отношение на случващото се във връзка с принудителния труд. Според мен е важно да посочим ясните политически причини и да държим на думата си, когато приемаме нова система на споразумение за партньорство и когато реалността се променя, ние сме готови да променим нашия подход. Това обаче не а, означава, и Дейвид каза, и други, в другото изказване чухме, а, това не означава, че смятаме, че всички проблеми са решени в Бирма. Разбира се, че продължават и това продължава и с много от други от държавите, с които имаме подобни партньорства. Конфискуване на земя, човешки а, права се нарушават много сериозни а, причини, но това не е причината, поради която а, Бирма а, беше изключена и това не трябва да е причината да не бъде включена. Бирма не е Норвегия и няма да бъде Норвегия в скоро време, но е важно да посочим, че Норвегия също. А, Норвегия реши да даде тези преференции на Бирма и да ги включи отново, така че те имат подобна система. И не само го направиха за една година, така че, според мен, определено трябва при наличието на новата система да разгледаме ситуацията от гледна точка на а, този аргумент, но най-ясното, което можем да а, направим от страна на нашата комисия, е да приемем предложението на комисията. Благодаря. Следва Владинади. Благодаря, господин председател. И аз ще а, последвам казаното от Кристофър. Смятам, че предложението на комисията трябва да бъде подкрепено, но въпросът ми е, вие съвсем накратко се спряхте на указанията на Съединените щати и това, което те се опитват да постигнат в Бирма. Как е възможно и как е било възможно каквато е да било координация да се съществи с други инвеститори между Съединените щати и Япония, за да може да има, доколкото е възможно, някакъв общ подход. Робърт Стърди. Робърт Стърди има думата. Съгласен съм с казаното от Кристофер. Правилно е, че приеме това предложение, но все пак нека да попитам господин Тапиело относно липсата на чуждестранни инвестиции. Ако приемем това, това ще насърчи ли чуждестранните инвестиции в Бирма? Защото смятам, че е много важно всички да има стабилност. Всички инвеститори искат стабилност, иначе никой не иска да инвестира. Погледнете какво стана в Аржентина с национализациите, с репсо. И а, дали това, което ние приемаме тук като, като текст, ще насърчи инвеститорите? Благодаря за този интересен въпрос. Нека да чуем сега Франче... Франциска Гелер. Благодаря. Да, ние също се тревожим. Може би от по-общ характер. Човешките права вече бяха споменати. Има също и друг сериозен проблем. И бих казала, увеличаващ се проблем с различните мълцинства в Миянмар. Разбира се, то не отричам напредъка в други области. Но нещо друго, е свързано с това Миянмар да се развие по демократически начин, да се развие економически. Разбирам, че има няколко проекта, които вече са стартирани съвместно с Миянмар. Това е, е много важно, защото ако искаме да помогнем на страната да се развива економически, не може да се средочаваме върху износа, а върху вътрешната търговия и върху диверсифицирането на економиката. И това е много по-важно от износа. Ако погледнем какво се случва през изминалите месеци в а, Миянмар, никой никой не се юрка, така да се каже, е, към Миямар. Просто всеки си стои на неговия си дял. А нашите европейски интереси, според договорите, трябва да бъде да помогнем на тази държава и да не участваме в а, е, а, е, треската за пазарени дялове и за дялове в суровините, в основните суровини так, точно това правят Австралия, Канада, Съединените щати. И аз не съм много сигурна каква трябва да е европейската стратегия в това отношение. Не знам дали има планирани стъпки след приемането в системата преференции и дали имаме стратегия свързана с развитието на държавата и как а, търговията ще допринесе. Вече говорих за това пред комисията. Ако правилно разбирам, няма предвидени задни, втори стъпки, така да се каже, за търговията, по-нататъчни стъпки. Нека да помислим и да не допускаме а, да се развива тази треска за суровини това не допринася за развитието на, държавата. И накрая, Пол, благодаря. Да, много интересни въпроси зададаха и Девит и Франческа относно тази треска към Бирма. И наистина трябва да останем подозрителни. Не става въпрос само за подобряване на ситуацията на, чов... на човешките права. И има и много големи економически и политически а, интереси. Нека да не забравяме, че а, Съединените щати също си имат един такъв а, империалистичен подход. И Китай не остава назад в търсенето на суровини. Дори мога да кажа, че се конкурират Индия и Китай в този район. Така че аз съм съгласен, че, че трябва да забраним принудителния труд и трябва да приветстваме усилията през изминалите години, но трябва също така се възползваме от възможността да разискваме злоупотребата с човешките права, защото все още има големи нарушения в това отношение. Вярно, че това не е Норвегия. Но и че има големи проблеми и с мълценствата, и с древните собственици на земя, и с работещите. Но трябва да отидем отвъд конкретната тема на принудителния труд и да се занимаем с други а, болезнени въпроси. Парламентът прекара резолюция, прокара една резолюция миналия септември, ако не се лъжа, а относно етническите насилия спрямо някои мълцинствени групи, например болисти и мисулмани, нещо, което а, предизвика смъртта на хиляди и на стотици и хиляди бяха принудени да напуснат домовете си и бяха вътрешно разселени хора. И парламента смята, че а, това се дължи на една дългогодишна политика на дискриминация. И трябва да, се, да изкореним основите на подобно насилие – и смятам, че трябва да кажем малко повече по този въпрос. И един скорошен въпрос. На края на ноември, може би сте чели за а, протестите в една медна мина. И а, съответно протестите бяха разпръснати със сила хората имат право на протест, никога не им е дадено такова. И след това са били атакувани от силите на реда, като има доста хора с наранявания, над 40 има хора, които са били изгорени. И разисквахме с Международната конфедерация на синдикатите, която също ни даде подробности мисля, че един натиск от страна на Европейския съюз в това отношение би допринесъл за подобряване на нещата. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на нашите гости-оратори за отговор на тези въпроси. Две минути. Да, благодаря, господин председател. Специфичният въпрос, който беше зададен, дали включването в общите преферентни схеми ще е, подсили чужестранните инвестиции в Миянмар. Да, най-вероятно от европейските страни. И тук разликата ще се осъществи само на ниво Европейски съюз. Аз лично не виждам европейските държави да са се втурнали да инвестират в Миянмар. Мисля, че трябва да помислите какви са възможностите да водите по-голям диалог с Бирма и евентуално как да инвестирате там. Ние имаме мандат да следим последиците от подобни отношения, отношения на пазара на труда и да докладваме предмот. Накратко, моля ви по-кратко. И ако принудителният труд изчезне за един ден, ще трябва да измислим направо нова програма. Благодаря. Right, um on the two questions, uh, very briefly. По двата въпроса, съвсем накратко. С либерализирането на инвестициите, в Съединените щати не сме видели втурване на американските инвеститори към Бирма, защото има много фактори все още в държавата, които ограничават инвестициите. Няма постоянен достъп до електричество в столицата. Транзакциите са предимно в кеш, което не позволява инвестиции в финансовия сектор, солидни инвестиции. Така че ако ще говорим за инвестиции, те, те ще станат или няма да станат без значение от приемането в схемата за общи преференции. една от основните ни корпорации, General Electric, изрази интерес да се включи в местния пазар, мянмарския пазар. Естествено, други компании, китайски, корейски, японски, също се интересуват от този пазар. И от програмата, от гледна точка програмата на Съединените щати, водихме сходни дискусии в Вашингтон как да подсилим една такава съгласувана политика. Изградихме две основни такива. Първо, списък с компании и индивидуални деца. с които ние не можем да работим лица от Бирма имам предвид, с които ние не можем да работим, защото те са сбъркани в скандали с корупции. Или има съмнение за такава. И ако тези лица или компании ако наши компании поискат да участват в инвестиции, ще трябва да го оповестят в един определен период и да се види, да се преразгледа сектора. И надявам се, че нашите фирми все пак ще инвестират възможно най-бързо и много трудно обаче може да се каже от сега как точно ще протича сътрудничеството. Благодаря. Както обикновено, нека да чуем комисията. Франциско Перес. Благодаря, господин председател, и е, благодаря за диалога, който се проведе. Тук искам да кажа, че ние се опитваме, както обикновено, да вземем предвид всички факти, виждате този лист, който ви раздадохме миналата седмица. Той е отговор на повечето от въпросите. Нека да кажа няколко основни неща. И имаме напредък, най-вече в законодателството, свързано с, с принудителния труд и а, включва, Бирма се включва в схемата за общи преференции без допълнителни условия. Повтарям, без допълнителни условия. Като се има предвид контекста на а, преговорите. И още нещо в отговор на а, въпросите. Ако ситуацията на напредък се обърне и има влушаване на, паза... на труда, на условията на труд, тогава отново ще отеглям Бирма от общите преференции. Тоест, ако, ако се тревожите, нека да ви кажа, че решението на проблема вече е в закона. Докладчика предвиди, че от 1 януари 2014 година ще имаме и доказателства, а, свързани с този процес. Така че механизма вече съществува. Целите вече бяха споменати, закон... законни цели и имаме нужда от отговорно бизнес поведение относно е, общите преференции, нека да кажа, че не бива да да забравяме до каква степен те могат да допринесат за напредъка, като, им се, като се подмогнат всъщност източниците, финансови и други, за економическо развитие. Относно въпроса, комисията има ли основен план? Ами да, иначе въобще нямаше да водим такива политически преговори. Но имаме един холистически подход, вместо един конкретен план, т.е. оставаме гъвкави. Подход, който а, се базира на подкрепа за развитието. Само един пример. Доброто управление на човешките права ще бъде основен елемент за а, програмата за техническа помощ, която сме подготвили. И още нещо, Нещо друго, което няма нищо общо с общите преференции, знаете много добре, заради комуникет от 2011. Комисията ще следи спазването на основните търговски принципи, изготвяме секторни насоки за сектори като газ и други. И както знаете, ще има законодателно предложение то вече съществува относно триалога и докладване на подобрението, докладване на всяка ситуация и разглеждане и докладване за сектора на труда. Така че не е точно основен план, но един холистичен подход, който имам изграден ще цитирам накрая Ансан Сучи, която казва, че с премахването на суспендирането, на, с премахването на санкциите и влизането в общата преференциална схема, имаме възможността за економическо развитие, което е част от демокрацията и от развитието на човешките права и ще допринесе за мира и просперитета на нашата страна. Благодаря. Thank you very much. And now to conclude... Благодаря много и сега за заключение на тази точка нашия докладчик Дейвид Мартин. Благодаря, господин председател. Нека продължа от там, където а, стигна комисията а, и да пъсна съвсем изрично това, което казах. Според мен е от законосъобразна гледна точка. Имаме а, съвсем малка възможност, но все пак трябва да направим всичко това и то в подкрепа на реформите, които се осъществяват. Съгласен съм, че има условия допълнителни към това, но това не трябва да ни спира заради начин по който действа нашия парламент да приемем резолюция за да посочим какви дейности и какви загрижености имаме в добавка към системата за общи преференции. Нашите очаквания от европейските компании, които инвестират в Бирма, особено по отношение на корпоративно-социалната отговорност. Няма причина да не настояваме европейските средства, споменати от господин Барозо и изобщо комисиите обсъждали в този парламент, не виждам а, защо, при положение, че европейски пари отиват в Бирма, да не а, подкрепят политическия процес за развитието на гражданското общество, да подпомогнем въпроси свързани с правото на сдружаване, защо не трябва да а, се прилага и директивата за добивните промишлености и извън Европейския съюз спрямо европейските компании и доколкото все пак ние като парламент разширяваме а, отношенията си с Бирма, би трябвало да очакваме и повишаване на спазването на човешките права. Разбира се, че има условия. Но трябва да ги очертаем може би не в самия регламент за системата за общи преференции, но в резолюция на парламента, да пример. Докато ги проследяваме до края на 2013 година, трябва да разследваме и новата система за общи преференции от 2014 на СА нататък. Разбира се, съгласен съм с оратора от МОД. Ако така се е случило, така се е случило и няма как всичко това отнема време като процес. Важното в случая е да гарантираме, че декларациите и промените на в законодателството отразяват промените в реалността на място, защото Разбира се, има държави с перфектни конституции, чудесни правила, но реалността е съвсем различна. Надявам се, че няма това да е случай в Миянмар, но разбира се, ние ще продължим да следим всичко, което се случва и все пак че се осъществяват промените. Господин председател, предлагам, че ние да направим една обща декларация. Както вече споменах, не мисля, че като докладчик ще прави предложение за промяна на законодателството. Трябва да дадем възможност, разбира се, на другите членове и с ваше позволение бих разработил проект документ за резолюция за парламента. Председателят, отбелязваме си вашето намерение. Календар. Първо обсъждане на проекта доклада следващия февруари в пусти... нашето заседание е през февруари. Това е последната точка преди срещата на координаторите. 15 минути напред, по-напред сме отколкото заседанието. Всъщност 15 минути по-рано сме. Бих предложила една почивка от 5 минути, за да дойдат липсващите координатори, защото, доколкото виждам, повечето са тук, с изключение на Риналди, с изключение на зелените и така. Ще се опитам ме да се съберем след 5 минути. И моля всички, които не следва да участват в заседанието а, на координаторите, да напуснат залата.